така от решаващо значение да няма повече бюрокрация. Трябва да работим с най-добрите практики, за да постигнем нашата цел. Председателят, благодаря ви. Дебатът е приключен. Утре в 12.30 ще се гласува доклада. Следващата точка от дневния ред е устен въпрос към комисията по акта за малкия бизнес, кризата и малките и средни предприятия.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 Причината за да зададем този въпрос са големите промени, настъпили на пазара по отношение на малките и средни предприятия. Също така предвид на економическата стагнация и економическата криза. Но а, преразглеждането на акта за малкия бизнес и реформите в тази сфера ни помагат да дефинираме проблемите. Разбираме, че голямото затруднение се състои в достъпа до а, кредит. Също така и а, големият а, брой злоупотреби, които вредят особено силно на малките и средни предприятия. Въпросът е, е да се направи нещо много градивно. И такава е нашата цел, задавайки въпроса как вървят нещата за малкия и среден бизнес, как се транспонира акта за малкия бизнес е, в националното законодателство. В момента сме свидетели на драматична ситуация, когато малките и средни предприятия се опитват да получат кредит, особено в държави като Португалия, Ирландия, очевидно Гърция, където достъпа до кредит е изключително затруднен. много трудно се погасяват кредитите. Това са особено тежки времена за малките и средни предприятия. Те изпадат в много трудно положение в си с своите кредиторите. Знаем, че с 50% падне покупателната способност на населението така, господин комисар, да се въоръжим ли с един регламент, когато говорим за кредити на малките и средните предприятия? Не е ли добре да разширим правилата, когато се говори за таваните на кредитирането на малките и средни предприятия и дали не можем да даваме субсидии за кредитирането на този отрасъл? Господин Товар, две минути. Госпожо председател. Благодаря. Госпожо председател. Един много голям процент от малките средни предприятия имат по-малко от 250 служители и работници. Те са гръбнака на европейската економика. Като имат ми предвид това, започнахме да а, проверяваме а, какво е въздействието на нашето законодателство. А, оказа се, че а, качеството е много различно. А, и оттам а, а, възникна инициативата да се въведат задължителни правила, за да се намалят административните разходи и да могат да бъдат защитени малките и средни предприятия. а, знаем колко големи са административните разходи а, трябва да бъдем гъвкави. Целта е а, да защитим интересите на малките и средни предприятия, преди всичко. И то да го направим по един цялостен начин. Бихме искали комисията да бъде моторът а, на тази дейност, а, тя да помогне за прилагането на това законодателство, с което да се помогне на на малките и средни предприятия. Бл- благодаря. А сега давам думата на господин комисара. Благодаря, господин председател. Най-напред бих искал да помоля да извините колегата ми Таяни, който отделя много голямо внимание на, на темата, която обсъждаме тази вечер. Той работи много опорито за подготовката на срещата на Г-20. И а, а, аз вместо него ще ви слушам и ще дам разясненията, а, които а, са необходими. Преди всичко искам да благодаря на госпожа Савела за инициативата да се отправи въпрос към комисията във връзка с а, така нареченият акт за малкия бизнес. Small Business Act. значи, малките и средни предприятия са 90% от европейските предприятия. А, те създават 90% от новите работни места. И Значи 99% от тъканта на европейската економика се дължи на тези малки и средни предприятия. Те са ключови да изграят ключова роля за възстановяване на растежа и нашата конкурентоспособност. Но а, те се сблъскват с сериозни трудности, особено в настоящият момент. И тъй като са малки или средни по размер, те се сблъскват с много пречки във връзка с мобилността на работниците, във връзка с износа, във връзка с участието им на големите пазари. И затова а, господин Таяни предложи чрез а, единният пазарен акт така наречения Signal Market Act, да помогнем на мобилността, на износа и на обмена, по-специално на малките и средни предприятия. Разбира се, могат да изборя е, телеграфно и редица други трудности, административните тежести, липсата на ликвидност, трудността, трудният достъп до кредити, липсата на видимост на тези малки предприятия – за потенциални инвеститори. Всичко това пречи на малките и средни предприятия. Като разгледахме въздействието на законодателството върху тези предприятия, установихме, че кризата е, е коствала близо 3 милиона работни места на малките и средни предприятия в Европа. Не е нещо ново това, за което говорим. По този въпрос се работи от 2008 година насам с един хоризонтален подход, целящ да се помогне на малките и средни предприятия. Затова беше прият и актът за малкия бизнес, така наречения Small Business Act. Той предвижда да се намалят разходите за започване на нов бизнес. Приехме важни законодателни решения, като директивата, примерно, за забавените плащания – и, или за намаляването на а, данък добавена стойност, например, на ставката на. А, а, този акт е на лице от 2009 година. А, той вече има положително въздействие върху малките и средни предприятия, нещо, което бе признато от едно неодавнащо изследване на Европейският парламент. А, същото се отнася и за директивата за забавените плащания. И както вие казахте, господине, трябва да се отида още по-далеч и по инициатива на комисара Таяни, комисията ще организира ателиета във всички страни членки, за да може да се изпита какво е въздействието на това законодателство върху марките и средни предприятия. С приемането на Small Business Act ние се ангажирахме с този тест и председател на комисията господин Барозо а, ни даде някои указания в каква насока да работим. По-специално да обърнем внимание на микроекономическите субекти. И този тест е, е нещо, на което много държим. И така, ето така, дами и господа, акта за малкия бизнес ще ни бъде от изваредна помощ, ще помогне за малките и средни предприятия по всички въпроси, които ще спомена. Най-напред програмата за повишаване на конкурентоспособността на, на, на МСП. Ние предлагаме бюджет от 2,2 милиарда евро в помощ на малките и средни предприятия и се надяваме при следващите бюджетни рамки, че тази сума ще бъде приета, речитаме на вашата помощ. Предложихме също така да се отвои, отвои, повтарям, бюджета, предвиден за подпомагане на малки и средни предприятия и ще внимаваме тези средства да бъдат специално отпускани на малки и средни предприятия, които започват работата си, които са в най уязвимотния период на своето развитие, началния период. работим също така за разработване на инструменти, за да помогнем достъпа до финансиране в три области е, е, борсовите пазари, банковите кредити и рисковия капитал. Е, нещо, което влиза и в рамките на моите отговорности във връзка с финансовите услуги и вътрешния пазар. В Single Market Act се предлага законодателство, за да се поощри мобилността на рисковите капитали в Европа. А също така се предлага идеята за създаване на европейски а, а, риск, фонд на рисковия капитал. Нещо, по което работим с господин Таяни. Работим също така, за да снижим прагът, а, който не дава възможност на малките и средни предприятия да бъдат регистрирани на борсите. И затова те толкова слабо участват в борсовия живот. Тук стана дума беше повинят въпроса за достъпа до банкови кредити. Той е затруднен поради кризата. И тук водиме диалог с банките и сме много внимателни, дами и господа, предложенията, като, например, ние, които предложих на 20 юли за предложението на правилата от Базел във връзка с ликвидността, предприемаме подобни конкретни стъпки в полза на малките предприятия. Предприятия, които работят във всички страни, но в Европа има няколко хиляди банки, именно тези банки финансират реалната економика. Именно те трябва да помогнат и за а, създаване на условия за по-достъпни кредити. Необходимо е а, да се подходи новаторски в бъдещата а, рамкова програма и към този въпрос пак във връзка с седмата програма за научни изследвания и за споделянето на финансовите рискове, през 2012 година ще започнем инициатива за улесняване на достъпа до за банкови заеми за малките и средни предприятия. Затова е предвиден бюджет от 120 милиона. А, а, ще използваме и структурните фондове за тази цел, за да могат малките и средни предприятия да имат повече достъп до средствата, до тези фондове, както стана и дума, мислим и за обществените поръчки. Важен приоритет е също така и намаляването на административните разходи на малките и средни предприятия. Имаме план за действие за намаляване на тези разходи. На път сме да постигнем 25% намаляване на тези административни разходи и, и се надяваме а, да освободим някои малки предприятия от някои счетоводни изисквания и счетоводни норми. А, има а, голям брой предложения за намаляване на административната тежест до 31%. За сега а, имаме намаляване от 22% на административните разходи и ще продължим да работим в тази насока. Трети приоритет. Комисията има намерение да представи една а, цялостна нова стратегия за улесняване на достъпа на малките и средни предприятия до обществените поръчки. За това говорихме надълго и широко преди малко, няма за това да навлизам в подробности. Само ще кажа, че ще дадем специално предимство на, на, на малките средни предприятия. Комисията обръща специално внимание на този въпрос и аз лично съм, се занимавам с него, за да може да улесним достъпа на малките и средни предприятия на международните а, на пазари. За да дадем възможност на малките и средни предприятия да излезат на тези пазари, ще имаме европейска система за стандартизиране на услугите, които ще се помогнат и на малките и средни предприятия. По този начин смятаме да вървим напред. Необходима е култура на сътрудничество, на партньорство. Няма нужда да правим някакви законодателни предложения, които има само теоретична стойност. Трябва да подходим към въпроса чисто практически. И затова, дами и господа депутати, благодаря на депутатите, които а, зададоха тези устни въпроси. Те са много полезни. Ще използваме всички лостове, всички наши възможности и 12-те ключови предложения и 50-те по-нататъчни предложения, които, с които разполагаме, имат за цел именно да улеснят работата на малките и средни предприятия. А, това е един проект, европейски проект, който Европейския парламент подкрепя. По всички тези въпроси а, а, имаме а, а, господин Креспо, който ще отговаря за малките и средни предприятия. А, е, и ще имаме посланици в малките и средни предприятия от всички европейски страни. И на 14 септември имахме среща, която беше посвятена специално на достъпа до кредити. Това е абсолютно необходимо, за да може да създадем условия за ефективно използване на Small Business акта и да преодолеем кризата, която преживяваме. Но за да преодолеем кризата, имаме нужда от малките и средни предприятия, за да може да спечелим борбата за по-висока конкурентоспособност е, и за растеж. За да може да направим това, обаче е, трябва необязателно да помогнем на малките и средните предприятия. Благодаря. Благодаря ви, господин Барня. Сега господин Пенсън за минута и половина от името на политическата група на НП. Благодаря, господин председател. Благодаря ви и на вас, комисар Барния, за вашата ангажираност с малките и средни предприятия. Актът за малкия бизнес е основата на законодателството за МСП. И тук са важни три условия. Първо, достъп до капитал, достъп до пазар и трето, намаляване на административната тежест. В момента животът на МСП е много усложнен в светлината на сегашната криза. Що се отнася до достъпа до капитал, приветствам предложението на комисията да се осигурят гаранции за добро функциониране на малките и средни предприятия чрез достъп им до капитал – за достъпа до пазари имаме нужда от добре функциониращ вътрешен пазар. И разбира се, МСП трябва да участват в търговията с Китай и Индия, но разбира се, ние трябва да осигурим растеж на цяла Европа, за да могат малките и средни предприятия да имат достъп до повече пазари включително извън Европейския съюз. Намаляването на бюрокрацията трябва да се намали и в държавите членки, и в Европейския съюз, включително и в парламента. По-малко бюрокрация означава повече пари, с които да разполагат банките и съответно те ще могат повече да подпомагат малките и средни предприятия. Благодаря ви. Председателя, благодаря ви, колега Бенса. Сега госпожа Тоя за една минута. Благодаря, господин председател. Кризата в Европа създава един омагилсен кръг. Виждаме, че производителността на предприятията намалява, намалява достъпа до финанси. отрешаващо значение да се осигури растеж и инвестиции. Важно е да реализираме нашите принципи и такива инициативи, като актът за малкия бизнес, трябва да станат всекидневна практика в държавите членки. Господин комисар, ако всички държави членки спазваха още от самото начало директивата за забавените плащания, малките и средни предприятия ще в момента са в по-добро положение. Ние трябва да проверяваме всяко законодателство от гледна точка на това дали то е полезно за малките и средни предприятия. Необходимо е да сме много последователни и целенасочени, за да създадем по-добри условия за малките и средни предприятия. Ние ви подкрепяме, господин комисар. Що се отнася до кредитите, ние трябва да мислим за тези кредити като нещо, което подпомага малките и средни предприятия. Благодаря, госпожа. Той е сега господин Уотсън за една минута. Благодаря. <clears throat> Приветствам предложението на комисията и е, високо ценя свършеното от докладчиците в парламента. Що се отнася до малките и средни предприятия, те генерират економ... нашата економика, нашите работни места и утрешния бизнес. Е, това е, е обаче отрасъл, който често се пропуска, когато говорим за социалните партньори и асоциациите на големите работодатели. Европейският инвестиционен фонд е, играе особена роля и така е в моя избирателен район. За това призовавам да се търси нови възможности за рисков капитал. Извинете, може ли господин Мартин да отговори на вашия въпрос? Заповядайте. Скъпи колега, аз не исках да ви прекъсна. Имам въпрос на след като свършите. Надявам се, се, че е, ще зададете въпроси след това. Тът, важно е да осигурим е, рекапитализацията на нашите банки да доведе до осигуряване на кредити за малки и средни предприятия и да е, им се разсрочат задълженията. Бих искал, особено от комисията, се направи нещо по отношение на ДДС при трансграничните сделки в моя избирателен район научих, че има 78 различни пречки за осъществяването на трансгранична търговия. Също така а различните разпоредби, които са с преходен характер, много затрудняват работата при осъществяването на сделки с малки и средни предприятия. Господин Мартин, е, господин Уотсън, е, вие сте опитен политик, познавате добре Китай. Какво бихте казал, ако ако ви помолим да обобщите напредък през всичките години, откакто сте депутат в Европейския парламент. Дали има подобряване на ситуацията или се засилва бюрокрацията. Ако погледнем как вървят нещата в Китай, смятате ли, че там малките и средни предприятия, които също са много, са обект на по-малко законодателни изисквания и пречки, отколкото тук? Да, благодаря. Аз наистина съм работил в Китай и знам какви са там пречките. Разбира се, те имат по-малко регламент адаптирани изисквания, но имат и различни а, бариери, които при нас не стоят. Мисля, че а, като цяло рамката е добра и комисията сега ще им помогне, като помисли добре за инвестициите, за широколентовият интернет достъп, за възобновяемите източници на енергия, за възможностите на тези хора да осъществяват търговия и да реализират печалби и просперитет. Благодаря, господин Николсън, една минута. Благодаря, господин Благодаря. А, господин председател, господин комисар, а, в моята, а, моя избирателен район 99% от всички предприятия са за малки и средни. И от, на тях разчитаме за растежа, на тях разчитаме за възстановяването на економиката. В сегашните финансови обстоятелства малките и средни предприятия преживяват големи трудности. Не на последно място, много трудно получават кредити. И това е много голям проблем. Друг важен въпрос е бюрокрацията, с която трябва да се борят всеки момент, всеки ден. Би ми било интересно какво ще каже господин комисарът във връзка с акта за малкия бизнес и с теста за малките и средни предприятия, как те могат да помогнат за подобряване на условията, в които работят малките и средни предприятия. Мисля, че в Европа обаче трябва да бъдем внимателни, да не се плъзнеме по линията на прекаленото регулиране, което само ще затрудни повече дейността на тези предприятия. Благодаря, колега Николсън. Сега колегата Бютикофа. Имате думата. Не е включен микрофона на господин Бетикофа. Господин председател, уважаеми колеги, актът за малкия бизнес е нещо много хубаво. Но това не е закон, това е просто една декларация. Ако искаме комисията да даде пример за политика, насочена към малките и средни предприятия, трябва да направим две неща. Първо, трябва да решим проблема с парите. Второ, трябва да решим проблема с вземането за решения. Искам да посоча три неща. Първо, що ще се отнася до програмите за научно-изследователската дейност. Не съм доволен от това, че преговорите вървят не особено обещаващо особено що се отнася до програмата за иновации. Ние имахме една програма, много добре отчитащи интересите на МСП, но сега трябва да видим как тя ще продължи да работи в бъдеще. Трябва да проверим какви са критериите на комисията и да ги сверим с критериите, предложени от парламента. Трябва иновацията да разглеждаме в максимално широк смисъл и това трябва да бъде една от основните ни теми, когато говорим за МСП. Наскоро беше проведен форум иновациите и МСП и Малките и средни предприятия посочиха, че за тях иновациите не са само научно-изследователска дейност. Иновациите могат да помогнат на малките и средни предприятия да решат от много от сегашните проблеми пред обществото. И освен това, малките и средни предприятия нямат толкова пари, колкото имат големите предприятия и големите държави за научно-изследователска дейност. Необходимо е да се превърнат думите в дела. Вторият важен момент са структурните фондове. Радвам се, че комисар Барния говореше за тях, но достъпът от страна на МСП към тези фондове трябва да бъде значително улеснен – трябва да се създават местни и регионални партньорства между органите на управление на общинско и регионално ниво и университети и научно-изследователски центрове. Например, в Кембридж има много добри примери, които са полезни за цяла Европа. Това са примери, които подпомагат малките и средни предприятия. И накрая за управлението и органите на управление. Много е жалко, че предложението на Европейската комисия не е насочено достатъчно към малките и средни предприятия. Благодаря, господин председател. Аз ще говоря за страната, която най-добре познавам, северната част на Италия. В момента най-големия проблем за малките и средни предприятия там е достъпа до кредити той е по-сериозен проблем, отколкото бюрокрацията, данъчното бреме, международната конкуренция, в частност тази на Китай. Сега тези малки предприятия трябва да изплащат дългове, причинени от спекулаторите, спекулантите, а те не получават лесен достъп до, до нов кредит. Малките средни предприятия се нуждаят от добра воля и от наша страна. Трябва да им се помогне да се подобри и информирането им по отношение на наличните финансови инструменти, които биха могли да им помогнат за достъпа до структурните фондове, защото без финанси не може да се смени технологията, машините и това вреди на економическите перспективи на страната като цяло. Благодаря, господин Мартин. Благодаря. Всичко се каза, но аз няма да повтарям. Но иск, бих искал да ви похваля, господин комисар, защото мисля, че това, което казахте, първо е важно, второ беше правилно, но като че ли още не е потънало в съзнанието на вашите слушатели. Онези, които работят с малките и средни предприятия, виждат, че има разлом между това, което може да постигнем ние, примерно в намаляване на бюрокрацията или осигуряване на достъп до финансиране. Знаем цифрите. Само 34% от всички договори, които се сключват по силата на обществените поръчки, отиват в ръцете на малките и средни предприятия. И е, това зависи до голяма степен от вашата работа. А, бих искал да съм оптимист. А, подготвил съм доклад а, за това как да се уеднакват статистическите изисквания, как да се улеснат по друг начин малките и средни предприятия, но много важна също така е информацията, достъпът до информация, до нейното тълкуване. Необходимо е да осигурим информационни портали, за да знаят хората как най-лесно да стигнат до средствата, от които се нуждаят. Благодаря. Благодаря, колега Мартин. А сега госпожа Дел Кастильо. Благодаря, господин председател. Благодаря ви, господин комисар. До сега, когато говорихме за МСБ, всички говориха за финансиране, липсата на ликвидност, трудния достъп до кредити. Това е така, защото това е основният проблем. Това е проблем и за правителствата, и за всички фирми, включително и МСП. Това е проблем за банките. И най-важното, е, това е проблем за всеки гражданин на Европа. Но искам да посоча един аспект, който е стратегически и той е свързан с вътрешния пазар. През последните седмици в Европейския съюз виждаме, че се придава особено значение на това вътрешния пазар да стане основен фактор за излизане от рецесията. Сега виждаме връзката между вътрешния пазар и малките и средни предприятия. Малките и средни предприятия обаче имат твърде малко трансгранична търговия. Само 13% от тях функционират или имат търговски сделки извън територията на страната си. Много е трудно за тях да се справят с раздробеното законодателство в рамките на вътрешния пазар на малките и средни предприятия в относително изражение им струва много по-скъпо да преодолеят тази фрагментация. Ние трябва нещо да направим на европейско ниво, за да им помогнем. Благодаря ви, госпожо Кастио. Сега госпожа Меркис. Благодаря, господин председател. Сега говорим за това какво да се направи в тази криза. Трябва да насочим вниманието си именно към малките и средни предприятия. Не говорим само за пари, макар че това разбира се е много важно. Трябва да мислим за обучението. Не бива просто да се правят изобретения. Иновациите трябва да се въвеждат в практиката. Много се говори за научно-изследователска развойна дейност, но не толкова за това как те ще влязат в самите малки и средни предприятия, как ще се изградят финансовите системи, които да способстват това. Говори се, че са нужни малки по размер средства за русков капитал, за бели ангели. Но когато говорим за малки суми, обикновено това са фирми, които те първа започват работата си. След това обаче имаме и малки предприятия, които вече съществуват. Те също имат нужда от подпомагане. Господин комисар, политиката не е много добра по отношение на подпомагането на малките фирми от втория вид, даването им на втори шанс. Можем ли да им дадем по-добри условия? Благодаря. Сега господин Галахар. Благодаря, господин председател. А, малките и средна предприятия са очевидно гръбнакът на европейската економика. Секторът осигурява дългосрочно устойчива заетост, включително и в моя избирателен окръг в северо-западна Ирландия. Но най-голямата пречка пред тези предприятия това е, че не им се оказа подкрепа. Те не могат да. Тук се спомена колко тежи бюрокрацията. Е, въпроси, които трябва да се решават на европейско равнище. Но искам да напомня на комисаря, да напомня на всички вас, е, че миналата година е, господин Барозо обеща да се намали това бреме, но все още няма резултати. Предприятия е са моторът на европейската економика, но трябва да се осигури економическа атмосфера, която да осигурява инвестиции и растеж. Благодаря, колега Галагар, а сега колегата Тошеновски. Благодаря, господин председател. Разбира се, всички сме съгласни за това, че малките и средни предприятия имат решаващо значение за европейската економика. Приветствам идеите за упростяване и за намаляване на бюрокрацията за малките и средни предприятия и знам, че техните собственици високо оценяват подобен подход. Обаче не трябва и да забравяме, законодателството, прието от Европейския парламент, тъй като то има значителни последици за малките и средни предприятия. Чрез мерното етикетиране, разпоредбите, отнасящи се до ресторантьорската дейност, постоянно увеличават разходите на малките предприятия. Един друг важен проблем са всичките разпоредби, свързани с наемане на работници – затова, когато приемаме европейско законодателство, винаги трябва да отчитаме последиците му за малките и средни предприятия. Благодаря ви. Председателят, благодаря господин Тошановски. Сега господин Госпожа Морганти, заповядайте. Господин Морганти. Благодаря, господин председател. Както е добре известно, малките и средни е, предприятия са много важни за европейската економика и те наистина трябва да са сърцевината на дейностите на Съюза. Един от основните проблеми е достъпа до кредит. Това се чу не веднъж и днес влизат в сила правилата от Базел 3. Това ще затрудни още повече техния достъп до финансиране. Банките ще повишат своите капиталови изисквания. Това означава, че ще бъдат и по-строги, когато предоставят заеми и разходите за финансиране ще се увеличат. Това няма да е добре за малките следни, средни предприятия тези заеми трябва да се разглеждат като най-низко рискови. Не може да ли да имаме такива правила? Те са много иновативни, много а, конкурентоспособни, а това не може да се получи без а, средства. Благодаря, господин Морганти. Сега господин Бронс. Благодаря. Само 10% от малките и средни предприятия изнасят в другите ни членки, а още по-малко изнасят извън Европа. Много малки и средни предприятия всъщност са микробизнеси с много малко работници. А, а, тези, които а, а, работят а, в. А, малките и средни предприятия, когато ги питаме какво имат и очакват от нас, какво очакват от правителството, те не казват искаме гаранции, искаме а, е, а, е, едно или друго, просто искат а, е, да няма прекалено много правила и прекалено тежко данъчно облагане. Защото 120 милиона а, струва на Великобритания а, само а, а, тежестта на а, изпълнението на тези правила. А, тези правила а, фактически не са правила, които да помагат на бизнеса, те са догма, която се налага от Европейския съюз. Благодаря а, колега Бронс, а сега а, колегата а, Сартори. Благодаря, господин председател. Смятам, че през последните две години, които бяха толкова сложни за европейската економика, Нашите малки и средни предприятия не само страдаха от кризата, но те се изправяха доста добре. Те продължават да бъдат основата за европейската економика. Има различни интересни данни и едно от интересните неща е, че МСП, които се намират държави, лидиращи в областта на иновациите, се възстановяват економически много по-бързо, отколкото други малки и средни предприятия. Трябва да помагаме на малките и средни предприятия чрез стратегията Европа 2020 година. Стратегията е подходящ инструмент за подпомагане на малките и средни предприятия – Трябва също така да гарантираме това, че държавите членки изпълняват своите ангажименти, изпълняват европейското законодателство и правят по-лесен живота на малките и средни предприятия. Внимателно изслушах комисар Барния. Той подчерта много важни въпроси, свързани с живота на малките и средни предприятия – за мен беше особено интересно да чуя неговата идея за вдъхване на нов живот в малките и средни предприятия. Председателят, благодаря, госпожо Сартори. Господин Кутъж за една минута. Благодаря, господин председател. Економическата и финансова криза се отрази много сериозно на европейските малки и средни предприятия и ги разколеба по отношение на иновациите. През, в Румъния тези предприятия имат по-лоши економически резултати, отколкото в 2009 година и като цяло 75% те оценяват а, като бизнес климата като по-труден. Предвид на мястото на малките и средни предприятия за економиката и работните места, и като отчитаме, че 67% от работните места са именно в тези предприятия, трябва да ги стимулираме, да им даваме достъп до кредити, да не се спъва дейността им на европейския пазар от бюрокрацията. Инвестирахме пари в спасяването на банковата система, докато всъщност економическия растеж и работните места се дължат на малките предприятия. Благодаря, господин Риналди. Благодаря, господин председател, уважаеми колеги, господин комисар. Днес е, имахме възможност, ако имахме възможност да чуем един представител на малко или средно предприятие, един дребен предприемач, той би ви казал какви са големите проблеми на този а, сектор от нашата економика. Трябва да им помогнем на тези малки и средни предприятия да излезат на международния пазар. А, системата на ДДС, например, е прекалено сложна малките и средни предприятия нямат достъп до кредити, нямат достъп до структурните фондове. Ние рекапитализираме банките, но не им налагаме строги правила за това как да отпускат заеми на малките и средни предприятия, които играят ключова роля за нашата економика. Трябва да им помогнем да получават кредити, защото банките направо ги задушават. Благодаря, господин Ридалди. Сега господин Пачка. Много благодаря, господин председател. Господин председател, господин комисар, последните проучвания показват, че независимо от действията на европейските институции, ситуацията на малките и средни предприятия не се подобрява. Има проблеми с законодателството в държавите членки. Много често държавите членки не обръща достатъчно внимание за надлежното прилагане на европейското законодателство. Смятам, че трябва да настояваме държавите членки да намалят бюрокрацията. Например, в нашата страна всеки един, който иска да отвори, например, хлебарница, трябва да представи огромен брой документи, за да получи множество разрешителни и в Индия и Китай, Бразилия, малките предприемачи са в значително по-добро положение, отколкото в някои европейски държави. Председателя, благодаря ви, господин Пашка. Господин Амбрамайер. Благодаря, господин председател. Преди три години Европейския съюз заяви, че желая да подкрепя малките и средни предприятия. Но още в началото на инициативата станахме свидетели на економическа криза, която се отрази много тежко на малките и средни предприятия. Мерките по база от 3 задушават тези предприятия още повече. Едно проучване отбелязва високия потенциал за растеж на малките и средни предприятия и там се препоръчват възможни стратегии, но едва ли нещата ще се променят много, а, тъй като имаме голяма междуфирмена задлъжнялост, много от а, бюрократичните спънки остават сила. 99% от малките и средни предприятия а, с, с всъщност получават само 10% от публичните средства. Тези предприятия дават най-много работни места в Европа. Има нещо, което не е наред и то трябва да се поправи. И не бива бюрократично да се отнасяме към тях. Благодаря на господин Мелцер. Сега господин Рюбик. Благодаря, господин председател. Господин комисар, мисля, че най- Важното е което беше посочено от словашкият министр-председател. Хората инвестират, създават работни места. Не трябва от тях да взимаме повече, отколкото е необходимо. Тези хора трябва да им помагаме. Необходимо е те да имат средства, да бъдат ликвидни, да имат достъп до кредити, до услуги да могат да продават своите стоки и услуги с печалба. Вие като имат печалба, ще имат възможност да погасяват заемите си. И то при по-ниска лихва. Това трябва да направим, за да бъдем конкурентоспособни на международния пазар. За тази цел трябва да помогнем на тези предприятия да растат По този начин ще се създадат нови работни места. Примерно термоизолацията. Тя е много важна. В нея трябва да се инвестира и от това ще имат полза всички. В България, например, данъкът върху печалбата е намален, докато в Гърция данъкът, данък печалба е ужасно голям а това съвсем не помага на малките и средни предприятия. Трябва да се намери точният размер на данъчната ставка. Благодаря, господин Рубик. А сега, господин Каринс, имате думата за минута и половина. Господин председател, криза, криза, криза. Всеки говори за кризата. Обаче трябва да мислим не само за причините за кризата, не само за банките, за държавния дълг, но трябва да мислим как да излезем от кризата. Ще постигнем това, когато имаме работни места, които ще генерират растеж. Обаче, колеги, тези работни места няма да бъдат създадени в банковия сектор или в големите корпорации. Новите работни места ще бъдат създадени от малките и средни предприятия, които в момента наемат 90 милиона души в целия Европейски съюз. Ние трябва да обръщаме още повече внимание на малките и средни предприятия в условията на криза. Защо? Те са много по-адаптивни и много по-лесно извличат полуки от грешките си. Второ, те реагират бързо на промените на пазара. И трето, и най-важното, те са първите, които ще създадат нови работни места. Какво трябва да направим, за да подпомогнем сектора на МСП? Три неща. Първо, нека нашите граници да бъдат отворени. Второ, нека да предложим финансови възможности чрез заеми и рисков капитал. И трето, нека намалим бюрокрацията, която е пречка пред развитието. Нека да позволи на малките и средни предприятия да ни изведат от кризата. Благодаря ви. Благодаря, господин Каринш. Сега господин Келе за минута и половина. Благодаря, господин председател. Много е важно това, че говорим за малките и средни предприятия. Това е особено важно светлината на преговорите, които вървят в съвета. Ние имаме много безработица в Европейския съюз, но имаме и много малки и средни предприятия. Ако попитате всяко едно МСП, дали те могат да създадат повече работни места, почти всички ще ви кажат да, ако има подходящи условия, ще създадем работни места. И едно от тези подходящи условия е достъпа до кредит. В моята страна банките не подпомагаха малките и средни предприятия. Те наказваха малките и средни предприятия дори за най-малки овердрафт. Господин комисар по време на миналия дебат правилно посочи, че е необходима по-упростена регулация за малките и средни предприятия, особено що се отнася до участието им в обществените поръчки и достъпа до капитал, включително и рисков капитал. Ние сме много далеч от САЩ в отношение на този въпрос, предоставяне на рисков капитал. И накрая, що се отнася до електронната търговия, има различни статистически данни, но определено има много възможности да бъдат подпомогнати малките и средни предприятия, а също така растежа и заедостта. Благодаря, господин Кели. Сега преминаваме към процедурата за спонтанни изказвания. Давам думата на господин Шваб. Скъпи колеги, Малките и средни предприятия, както казахме, е, се развиват добре, когато има еднакви правила за всички. В Европа, за съжаление, все още управлението на единия пазар е далеч от очакването, това, което очаквахме, когато приехме акта за малкият бизнес и още 50 други мерки. Много са примерите за достъп до кредит, за изискванията, определени като европейски стандарти. Да погледнем малките и средни предприятия, които работят в сферата на електронните услуги те искат да намерят своето място. Така е във всички държави членки и във всички отрасли. Но малко са примерите от този род единственият общ интерес на малките и средни предприятия е да има еднакъв стандарт, еднакви изисквания навсякъде. Благодаря. Сега госпожа Ханслик. Господин председател, господин комисар. Аз съм докладчик в Сянка от НП по директивата за забавените плащания. Искам да се върна на тази тема. Защото има големи разлики в с положението, в което се намират малките и средни предприятия в различните страни членки. В някои страни положението дори се влушава. Като погледнем статистиката, ще видим, че само на един много малък процент малки и средни предприятия положението се е подобрило. Искам да се обърна към комисаря Таяни да изпълнява правилата, заложени в директивата за забавените плащания. Малките и средни предприятия много ще се радват, ако това, което им се дължи, им бъде плащано на време. Благодаря, госпожа Хандлик. А сега госпожа Басеско. Благодаря, господин председател. Тъй като малките и средни предприятия са основен източник на създаването на работни места, те имат пряк принос за възстановяването и растеж в Европа. През юни 2009 година Актът за малките предприятия предвиждаше насърчаването на предприемаческия дух малките и средни предприятия, за да се насърчи конкурентоспособността. Смятам, че е необходимо да се разпространяват повече най-добрите практики и това трябва да бъде основа за обучението. В моята страна има такава програма за млади предприемачи. Много е важно Европейският съюз да подпомага малките и средни предприятия в достъп им до финансиране, а също така необходимо е на европейско ниво да се предоставят средства за популяризиране на малките и средни предприятия и тяхното значение. В Румъния по-голямата част от работни места се падат на малките и средни предприятия. Същевременно правителството улеснява достъпа им до финансиране, като дава публични гаранции. Председателят благодаря ви, госпожо Басеско и сега господин Луан. Благодаря, господин председател. Скъпи колеги, приемането на акта за малкия бизнес през 2008 бе е, добро за подобряване на стопанския климат е, и за намаляване на разходите, създаване на малки бизнес. Но сега искам да, работ... да говоря за малките частни предприятия. Тези малки частни предприятия могат да работят навсякъде в Европа, все едно, че са в собствена си родина. Ако получат статута на СПУ, тези предприятия могат да спестят пари и могат да се развиват добре. Мисля, че в това затруднено економическо положение държавите трябва да се споразумеят, за да може малките предприятия да се регистрират като малки европейски предприятия. Това заедно с възприемането на европейски договор за покупко-продажба наистина ще помогне за развитието на малките и средни предприятия. Благодаря. Благодаря господин Лухан. Господин Суинбърн. Благодаря. 99% от работните места в моята страна идват от малките и средни предприятия и сега те са в много затруднено положение поради кризата. И въпреки а, а, директивите, те все още, а, новите директиви не помагат на микропредприятията и на малките предприятия. Като се има предвид, а, че целите на а, финансирането са главно увеличаването на конкурентоспособността в най-изостаналите райони, а, бих призовала комисията да а, призове регионалните власти да използват средствата за помагане на малките и средни предприятия. Само едно ново работно място, ако се открие по този начин във всеко предприятие, това би било чудесно. Наистина, по-малко бюрокрация е нужна, но нужна и повече помощ. Нека го направим, за да стимулираме растежа. Благодаря. Благодаря, колега Пинга. И сега колегата Галпец. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, tisztelt biztos úr! A kisvállalkozói intézkedés csomaggal kap... Благодаря, господин председател, господин комисар актът за малкия бизнес и въпросите, отправени към комисията, посочват, че те първа предстои да се извърши много работа, за да може да се гарантира това, че малките и средни предприятия могат наистина да работят в среда, която е благоприятна за тях. Кризата тежко удари по малките и средни предприятия. Те пострадаха най-много възможностите за финансиране рязко намаляха за малките и средни предприятия. Иновационните фирми в момента преживяват много тежки времена. Аз съм убедена, че много неща ще зависят от това, дали ще успеем да намерим изход от тази криза. Много ще зависи и от това, по какъв начин се отнасяме с малките и средни предприятия – какво ще правим, за да им помогнем и по-специално как ще им помогнем при достъпа до финансиране. Подкрепям идеята за теста и идеята за упростяването. Председателят, благодаря ви, госпожо Галпелц. Сега давам думата на комисар Барния, за да приключим. Благодаря, господин председател. Благодаря на всички, които се изказаха а, под тази тема с много голямо внимание е, слушах и ще предам на колегата Таяни всичко, е, което чух тук. Ще опитам телеграфно да отговоря на всички. Първо, както каза госпожа Шартори, Сартори, много от проблемите, е, с които ние се сблъскваме във връзка с малките и средни предприятия, опират до условията, националните условия, по които, те работят. Административни условия, данъчни, административни изисквания и така нататък. Така че страните членки преди всичко трябва да направят това, което е необходимо, преди да действаме на европейско равнище. Знаете документите за малките и средни предприятия, който сега е документ, който е на второ четене в съвета, и ще дойда при вас след това. Искам също така да спомена въпроса за правомощията на страните членки. Беше повдигнат също и въпроса за най-малките микропредприятията и помощта, която трябва да им се окаже. Господин Бенсън, господин Превера, господин Бронс, господин Парали повдигнаха въпроса за финансирането на малките и средни предприятия. Искам да потвърдя това, което казах във връзка с помощта за кредитите и за износът. А, а, значи, а, правилата от а, Базел, те мъжат за над 3000 европейски банки, много малки регионални банки, те са наши партньори. И като се прилагат а, правилата, а, а, и е, е, Базел и G20 е, трябва да обърне внимание върху тази капитализация на тази економическа тъкан. И господин Таяни ще, точно по този въпрос ще направи съобщение на 9 ноември идния месец. Както господин Рубик каза, е, загрижени сме по отношение на данъчното облагане и ще има зелена книга, която ще бъде оповестена на края на 11, е, 2011 година. Е, опростяването на изискването, особено за ДДС, което ще помогне и на трансграничните, трансграничния търговски обмен. Беше споменато, че трябва да се даде шанс на честните предприемачи. Искам само да кажа по този въпрос, че само 4 до 6% от фалитите са фактически не, не истински, ако така, мога така да кажа, симулирани. Но един от, от основните принципи за даването на втори шанс на фалираните предприемачи това е, че се изисква от страните да, е, на страните да, е, да дадат срок от най-малко 3 е, години, най-много 3 години, за да може фалиралите да изплатат каквото могат да изплатат и след това да започнат на чисто. На господин Кеви ще кажа следното. Ще предложа в рамките на единият пазарен акт, нещо за подвижността на рисковите капитали. А, това не значи, че те ще бъдат а, а, а, по-малко или повече достъпни. А, в Мюнхен се срещнали с представители на малките средни предприятия, които имат нужда от кредит. А, и там обсъждахме въпроса за мобилността на рисковия капитал в Европа. Госпожа Тоя, както и госпожа Амфлик, повдигнаха въпросът за забавените плащания и изпълнението на директивата по този въпрос. Потвърждавам пред вас, че господин Таяни е изпратил писма до всички страни членки, за да напомни за това, че е необходимо тази директива да се изпълнява. На господин Милан ще кажа, че във всички области, няма да влизам в подробности тук, тъй като нямаме време, но с господин Таяни и с други колеги комисари се опитваме да видим как да се приемат специфични закони в полза на малките и средни предприятия. Тук искам да спомена обществените поръчки, до които малките и средни предприятия трябва да имат най-добрия възможен достъп. Спомената беше и бюрокрацията и колко пречи и тя. А, значи, а, а, а, трябва да търсим бюрокрацията не само в Брюксел, има и в Брюксел бюрокрация, а, а, но ние а, много внимателно гледаме закон по закон, а, за да видим какво може да се направи, за да се намалят бюрократичните тежести на национална но равнище. И във връзка с това трябва да кажа, че потвърждавам, че правиме теста за малки и средни предприятия и за всички закони, които се приемах, ги подлагаме на този тест, за да а, може да се види как те ще въздействат върху малките и средни предприятия. Господин Бути Кофер спомена диалогът. А, с, с този въпрос се занимават две главни дирекции, дирекция предприятия и дирекция а, научни изследвания. И в новата финансова перспектива ще има господин Ботиков, ще има специално предвидени средства за конкурентоспособността на малките и средни предприятия и за улесняването на техния достъп до кредити за научни изследвания. Господин Моргантини, подигна да даде въпрос за стандартизацията. Ще потвърдя, че малките и средни предприятия чрез организациите, които участват в работата по стандартизацията, не са дискриминирани малките и средни предприятия, те, а, а, тяхния глас може да бъде чуд и, чу, и го слушаме. Откъде идва а, растежа? А, беше зададен такъв въпрос. Но когато става дума за, възде... за това колко важни са малките и средни предприятия, мисля, че от тях преди всичко ще дойде растежа много по-лесно се приспособяват те, много по-подвижни са, много по-лесно могат да се справят с последиците от кризата. Стана дума за отваряне на границите. Да, границите трябва да се отворят, но това трябва да се прави без наивност. Защото трябва да има реципрочност, взаимност при достъпа до обществените поръчки и до големите пазари в света. Господин Майер пледира за а, ренационализация, не съм съгласен, господин Обермайер, с вас, защото ако тръгнем по пътя да ренационализираме, това значи отново да раздробим, да фрагментираме единия пазар. Но вие знаете, че за растеж да имаме, трябва да имаме голям европейски пазар. Защо големите страни, защо големите страни успяват економически, защото имат големи пазари. Знам, че тук става дума, може би, за идеология, която някои застъпват, но не вярвам на тази идеология, не смятам, че тя е плодотворна. Стана дума за отпускане на кредити за подготовка. Да, наистина, наистина е необходими са такива кредити, защото в много страни членки това трудно се постига. И тъй като говорих за растежа, трябва да кажа, че заедно с комисаря Таяния работим по един въпрос, не лесен. А, до неотдавна а, се говореше за индустриална политика и това беше така а, един важен въпрос. И трябва да имаме смелостта, така както имахме в началото, а, както беше с проектът Airbus, например, да създадем секторна или отраслове промишлена политика. Биотехнология, свързана с общественото здравеопазване, новите енергии, новите материали, транспора, на всичко, транспорта, на всичко това трябва да отделяме внимание, за да запазиме европейската независимост, за да бъдем суверенни, за да не може да зависим от технологии, които произвеждат други. Аз като комисар за вътрешния пазар не приемам, че Европа трябва да бъде само а, а, царство на услугите. Но трябва и услуги, но трябва и да произвеждаме. Не можем само да потребяваме и да купуваме това, което други произвеждат. И затова смятам, че ще дойде моментът, когато заедно ще можем да пледираме в защита на този въпрос. А, господин Таяни е на същото мнение, но необходими са ни нови инициативи за промишлената политика. Знам много добре, знаете много добре работата, която сме свършили заедно. Доклада на господин Греши и всичко това, което е направено по този въпрос. Приканвам ви, дани и господа депутати, тъй като вие сте загрижени за съдбата на малките и средни предприятия, да разгледате тази а, а, таблица. А, тя се отнася до а, а, акта за а, единния пазар. Виждаме тук 50 предложения, 12 лоста за подпомагане на растежа, европейския патент, например, който по време на полското председателство се надяваме да постигнем приключването на този въпрос, на този европейски патент. Всичко това и през едните години, и тази година още, пък и до година, ще изпълниме тези предложения. Тези предложения, са, всички са предложения за улесняване на работата, за да може единия пазар да бъде не пространство на ограничения, а пространство на възможностите за малките и средни предприятия. И аз затова не съм за някакви идеологически или теоретични а, законодателни актове. Трябва да правим простички, практични неща, за да улесним живота, и да улесним инвестициите, да улесним данъчното облагане, да улесни мобилността за малките и средни предприятия. И за това аз като комисар искам да примирим малките и средни предприятия с големия пазар, да ги помирим с него. Това, което правим за големите, трябва да го правим и за малките. А, и така мисли и комисаря Таяни. Това е отговора ми на господин Шваб, но също така господин Ханс Петър Мартин, на госпожа Кастило, която също повдигна този въпрос необходим ни е портал интернет, информационен, наистина ни е необходим подобен портал и ние вече мислим за подобен портал. С господин Таяни сме говорили по този въпрос. Да съберем всички данни, за да може там да се намери е, законодателното, е, законодателното което се отнася до малките и средни предприятия и те като искат да го намерят там. Всичко това правим, за да подпомогнем растежа растежа, за който толкова разчита на малките и средни предприятия. Благодаря. Благодаря ви, господин комисар. Приключвам дебата. Следващата точка от дневния ред са едно минут.